обсъдим тези две точки заедно. Е, Може би някой иска да се изкаже от комисията след вас. Е, в такъв случай сега имате думата. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател, и благодаря за поканата да говоря пред вас и да обясна нашето предложение за е, регламента за приложение за механизма за недопускане на заобикалянето на мерки в договора за Молдова. Аз се казвам Патралис, аз съм от Генерална дирекция Търговия но имам и колеги от Генерална дирекция Селско стопанство, така че може да отговорим на всички въпроси. И така комисията предлага два регламента, свързани с споразуменията за Молдова и Грузия. Тези регламенти искат да въведат в европейското законодателство някои аспекти, които са заложени в споразуменията. Какъв е общия контекст? Има защитни клаузи и специални механизми, които се предвиждат. Е, правното, правен инструмент е, трябва да се е, приеме, за да може този механизъм да задейства. Например, специфицират се условията, по които механизмът за недопускане на заобикарянето на мерки или защитната клауза влизат в сила. Има специални процедури, за задействане и се описва механизма за вземане на решения. Както знаете, споразумението с Молдова включва и двустранна защитна клауза. Освен това, двете споразумения включват механизъм за недопускане на заобикаляне на мерки за определени селско-стопански продукти и преработени такива. Двата регламента <clears throat> са ви представени. Вие вече ги имате. И те представляват правното основание за прилагане на тези два инструмента. Това предложение, тези предложения се основават на регламенти за приложение, които бяха обсъдени от трите институции – Например, те се основават на, на регламента за Корея, който бе публикуван от 2011 година, регламента за Централна Америка, кое, който регламент бе публикуван от 2013, в 2013 година и регламента за Колумбия и Перо, публикуван също през 2013 година. Тези инструменти включват някои подробности. Ще се спра на някои от тях. Както казах, имаме двустранната защитна клауза най-напред. Този инструмент е включен в споразумението само с Молдова, така че няма двустранна защитна клауза в споразумението за, Грузията. Причин... за Грузия. Причината за това е, че не е договорена такава глауза с Грузия. Ако определени вносове заплашват европейската промишленост или пък накърняват конкурентоспособността, двустранната защитна клауза дава възможност за или да се въведе отново митническата ставка или да се преустанови по-нататъчната либерализация. С други думи, двустранната защитна клауз, клауза е един вид система за безопасност, която да не допусне щети за вноса, резулти... Е, щети от вноса. Това е нормалната процедура при търговската либерализация. Е, инструментът, както казах, се прилага в случаите, когато определени вносове, внос на продукти стават толкова драстични, че заплашват сериозно производството на европейските фермери. Та, тази клауза, този инструмент дава възможност на фермерите, на промишлеността да се приспособят към променените условия, резултат от търговската либерализация. Т.е. това е временен инструмент, който има за цел да помогне на економическите оператори да се приспособят към новата ситуация. Тези инструменти съответстват на споразуменията с СТО за защитните клаузи, т.е. Трябва да има увеличение на вноса и то много сериозно увеличение на вноса, увеличение, което да заплашва европейската продукция. И естествено, връзката между двете е, явления трябва да бъде ясно видима. Сега по отношение на процедурата, как ще се случват нещата, имаме един период за разследване, който период е 6 месеца, но в регламентите вие ще сте видели, че има възможност за удължаване на този период за разследване при определени случаи с допълнително 3 месеца, в зависимост от сложността на разследването и проучването. Има допълнителни мерки, които се предвиждат. Те могат да се задействат е, веднага и могат да се прилагат до 100 дена, в продължение на 100 дена. 200 дена, извинявайте. Е, това са случаите, когато имаме нужда от драстични мерки и драстични действия. Мерките ще бъдат приложени за максимум от две години, но има възможността те да бъдат удължени, ако са на лице определени условия, т.е. да бъдат удължени с допълнително две години. А сега нека премина към обясненията за механизма за недопускане на заобикалянето на мерки. Този механизъм, този инструмент е включен в двете споразумения, в споразумението за Молдова и за Грузия. Той покрива определени продукти, е, пресни продукти и преработени сълскостопански продукти. В случай, че определени годишни обеми са достигнати по смисъла на споразумението, може да бъдат прекратени митническите ставки за 6 месеца. Прекратяването се задейства в случаите, когато търговските партньори не могат да докажат, че тези стоки идват от техните територии. Инструментът има за цел да се предотврати риска от заобикаляне на търговските мерки. Тоест, ако стоки, които не произхождат от Молдова или Грузия, се внасят от тези страни, тези стоки, за тези стоки ще върши този механизъм и за двете предложения, господин председател. Ще има годишен доклад, който ще бъде изпращан на Европейския парламент и на съвета. Той ще се отнесе до търговската част на споразуменията и ще отразява прилагането на тези регламенти. Що се отнася до защитната клауза, трябва да ви кажа, че в други подобни споразумения, тази клауза никога не се е използвала. Така че наистина тази клауза е една специална мрежа за безопасност, ако нещо се случи в случай на спешна ситуация. По отношение на тези специални механизми, е, трябва да кажа, че Механизма за недопускане за първи път се включва в такива споразумения за свободна търговия. Това е за момента от моя страна, господин председател. Благодаря ви. Bardzo dziękuję. Rozumiem, че e, jeśli Благодаря. Ако има въпроси от страна на колегите, знае, че вие ще може да им отговорите. А сега искам да дам думата на колежката, по, за да обясни ситуацията с Молдова. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm adoptarea de măsuri pentru sprijinirea economiei Republicii. Благодаря. Ние приветстваме мерките за защита на економиката на Молдова. Това е важна страна, партньор на Европейския съюз. Ние знаем обаче, че европейската промишленост трябва да се защити, защото могат да, може да възникнат дисбаланси. До момента ние никога не сме имали проблеми в тази област, и в търговията с Молдова. Вероятно, е, защитната клауза няма да трябва да се прилага, но ние смятаме, че имаме нужда от инструмент за прилагане на тази клауза, клауза и за механизма за недопускане на заобикалянето на мерки в е, споразумението с Молдова и Грузия. Смятам, че е много важно следното и бих се обърнала към Генерална дирекция регионално развитие, а именно със следното, би трябвало проследяемостта на происхода на селскостопанските стоки да е гарантирано. А, понякога е трудно да се знае откъде идват наистина продуктите, селскостопанските продукти. Въпросът ми към комисията е какво би направила комисията в тази, в тази насока. Благодаря. Благодаря. А сега за Грузия господин Ников има думата. Мога да кажа, че е технически. Споразумението за асоцииране влезна в сила от 1 септември 2014 година, но както всички знаем, от август месец 2014 година европейските земеделци са в нов геополитически контекст във връзка с наложената забрана за внос от Руската федерация. Европейския съюз трябва да спазва своите ангажименти и да подкрепя своите партньори, сред които несъмнено е и Грузия, и притесненията на европейските земеделци обаче, обаче също трябва да бъдат съхранени. От една страна трябва да си изпълняваме ангажиментите с новите партньори, но от друга страна първо трябва да помислим как може да се справим с нашите земеделци, те да бъдат по-добре субсидирани и да се справим с тези сътресения. Необходимо е да получаваме своевременно статистическа информация за продуктите, които се внасят от Грузия към Европейския съюз, от една страна, и от друга страна да следим за доказването на происхода на, на вноса на тези продукти, за да може да се използва тази клауза и продуктите да бъдат приемани без мито. Това е основно. Докладът е технически. Е, разчитам на, на комисията и на този годишен доклад, който ще покаже какво е състоянието. Благодаря.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 че комисията ни представи своите коментари и обясни за какво става дума при споразумението с Молдова и Крузия. Естествено, трябва да сме наясно, че нашите фермери трябва да бъдат защитени. Затова приветстваме този механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки и лоши практики. По този начин продукти, които не идват от Грузия и Молдова, няма да се внасят в Европейския съюз. Но а, при свежи плодове и зеленчуци е много трудно да се каже откъде идват те. Освен това, тази защитна клауза не бива да се злоупотребява с нея, защото а, тази опасност съществува проследяемостта на продуктите трябва да бъде гарантирана. Както казах, това е технически доклад, е, това е така, но мисля, че може да изготвим едно много разумно становище, което да е полезно за водещата комисия. Благодаря. Oui, merci, monsieur le président. Е, l'idée même de libre-échange avec des pays tiers. Благодаря, господин председател самата идея за свободна търговия с земеделски продукти от трети страни е много вредоносна за зелените от Европейския съюз, където има много изкривявания в търговията между държавите членки. Защо да се предвижда такъв сложен механизъм за защита, вместо направо да се ограничат носните операции от тези страни. Смятаме, че замеделието остава деликатен сектор в нашите държави членки. Защо трябва да се харчат допълнителни кредити, за да се вреди на нашите производители? По-добре е да се движим от здравия разум, а не от економическата печалба. В момента в сектора на млечните продукти и месото са на лице такива изкривявания в търговията между Съединените щати и Европейския съюз. Bardzo proszę, sąsiad, pan poseł Ferrand. Panie pośle. Господин Феррант. Merci, monsieur le président. Е, лидери на clause de Благодаря, господин е, председател. Да има предпазна квота е интересна идея, но тя не може да се приложи тук е, по отношение на Молдова, защото имаме споразумение за свободна търговия с тази страна, за да се не се допуска злоупотреба от страна на Китай в търговските ни отношения с Китай обаче, това би било наистина добра идея. Е, днес, за съжаление, е, някои страни се ползват от е, свободната търговия с Европейския съюз и тя не е непременно в полза на самия съюз. Би трябвало да не привилегироваме третите страни за сметка на държавите членки и да се види от тук нататък как по-внимателно да се изработват споразуменията за свободна търговия в бъдеще. Агню, пани поща. Господин Аня. Thank you, Chairman. I would like the assurance... Благодаря, господин председател Бих искал говорителят на комисията да ни даде уверение, че Молдова и Грузия ще използват привилегирования си е, статус не за въртележна търговия, т.е. не за това по-големи страни около тях да изнасят стоките си в Молдова, която след това да ги реекспортира в Европейския съюз. Аз съм доста притеснен повечето от вас знаят, че европейските е, производители на яйца не могат да използват клетъчно отглеждане на кокошки. Обаче в Молдова и страните около нея този метод се практикува. Така че яйцата от кокошки отглеждани клетъчно ще попаднат в Европейския съюз рано или късно. Освен това, тези яйца може да са били произведени и чрез фуражи, които съдържат отпадъци от кланиците. Така че моля представителят на комисията да ми даде категорични уверения, че точно тези неща няма да се случат. Państwa, nie mamy więcej zgłoszeń od pań i panów posłów. Ако няма други коментари от страна на колегите, има ли? А, има. Моля. Господин Клайсос. Е, агапите Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσω... Благодаря, господин председателю. Трудно ми е да следя дискусията във връзка с земеделските продукти от Грузия и Молдова, защото не познавам положението в тези страни много добре. Но не бива да забравяме държавите членки на Европейския съюз, като моята държава, например. Не бива да допускаме те да бъдат увреждани. Например, и парагоги. Например, вината е, от един или друг регион наистина с изключителни качества. Обаче има региони е, в Европейския съюз, е, където производителите продават вино на едро, то се изнася примерно в Алжир, бутилира се там, внася се във Франция и циркулира като френско вино, увреждайки интересите на френските производители. Латомият знак. Гинете ми. Също така, много често из, известният мрамор от Караре в Италия не е никакъв мрамор от Италия, а се произвежда, добива се на остров Наксус в Гърция и циркулира незаконно и невярно под названието Карарски мрамор. Значи, е, трябва да се дадат абсолютни гаранции за происхода на стоките. Европейската комисия трябва да прави повече за преодоляване на това извънредно отрицателно явление. Продажбата на стоки под неверен происход. Трябва задължително да се обозначава верния происход на стоките върху тях. Bardzo dziękuję. Globalizacja, otwieranie rynków ma też swoje negatywne skutki, o czym Pan mówił. Благодаря. Е, виждаме, че има добри и лоши последствия. Нищо обаче не е безплатно. Живота така е. Всичко си има цена. И е, сега комисията има отново думата. Bardzo proszę przedstawiciela komisji. След това е, докладчиците. Um, Благодаря, господин председателю. Благодаря за отправените бележки и за зададените въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички тях, допира се с помощта и на колегите. Един от повдигнатите проблеми засягаше определенето на происхода на селскостопанските продукти. Правилно бе заявено, че за промишлените стоки е по-лесно да бъде установен техният происход, и бе запитано как ще следи комисията происхода на селскостопанските продукти. Това е извънредно уместен въпрос. Именно това е причината, поради която комисията с тези две споразумения е договорила тъй наречения механизъм за недопускане на заобикалянето. Механизмът за недопускане на заобикалянето цели да се осъществява наблюдение върху обема на вноса, за който се претендират е, облегченията, за да е сигурно, че този обем съответства на експортния капацитет на съответната страна. Така че в общи линии, чрез статистическата информация, с която ще разполага комисията, ние ще следим обемите на различните е, селскостопански продукти, е, пресни или преработени, е, които постъпват от тези две страни. Ако се окаже, че обемите надхвърлят това, което се смята за нормално и надскачат предвиденото от споразумението, тогава комисията има възможност да отправи искане страната износител да докаже происхода на допълнителните обеми, които влизат чрез носни операции в Европейския съюз. Така е разработен механизмът. За да не навлизаме в прекалени подробности и да не проверяваме всяка пратка, нещо, което ще отнеме много време, е, сме разработили система за проследяване на обемите на внасените в Европейския съюз селскостопански продукти. Някой каза също, че за двустранната предпазна клауза може да е необходимо прекалено дълго време, за да се предприемат действия. На този етап имам информация, че процедурата, предвидена в проекта на комисията, може да се развие и по ускорен ред. Тоест, комисията много бързо може да приеме решение, когато е станало нещо драстично. Решение, с което да защити интересите на производителите от Европейския съюз. Това въжи и за механизма за недопускане на заобикалянето на происхода. Е, е, е, в едно от изказванията беше спомената ежегодния доклад на комисията. Значи, в този ежегоден доклад за двете страни ще се съдържа много детална информация. Тя ще бъде подавана на Европейския парламент и на съвета и ще се анализират всички аспекти на споразумението за свободна търговия. Ще бъдат посочвани вносните обеми, развитието на търговските потоци с двете страни, ще се съдържа и подробна информация за случаите, в които са използвани механизмът за недопускане на заобикалянето и предпазната клауза. Благодаря. Разумиша. Благодаря. Колегата, извинете, пропуснахме един въпрос за плодовете и зеленчуците. Колегата, който е специалист по земеделските продукти, ще се включи сега, за да ви даде тази информация. Ако правилно е, си спомням, госпожа докладчикът за Молтова попита за плодовете и е, зеленчуците. Е, значи, е, имаме квоти, които се отнасят е, за растенията, е, ябълките и е, трапезното грозде. За трапезното грозде 4000 тона са внесени през 2014 година, около 30%, т.е. около 40% от квотата за ябълките. Квотата е почти изцяло изпълнена, а за е, растенията и цветята 700 е, тона е вносът. Благодаря, господин председател. Мисля, че имаше и още едно изказване за яйцата. И трябва да кажа, че от 2009 до 2012 година Молдова не е изнасяла никакви яйца за Европейския съюз. А за останалата част от света износът за останалата част на света извън Европейския съюз е бил в обем около 207 тона. Това е за Молдова. Мисля, че за Грузия яйцата не са толкова важна стока поне не са така важен експортен продукт. Разбира се, бяха споменати фуражите, с които се хранят кокошките, състава на фуражите за кокошките. Тук трябва да кажа, че нормалните правила на системата за преференции ще се прилагат z tego co zrozumiałem, to pan Agniu mówił także o udziale jaj в produkcie przetworzonym. Благодаря, господин Агню. Като че ли вие искахте и още нещо да кажете или споменахте още нещо всъщност за преработените продукти? Яйца от Молдова и е, преработени съставки на яйца. Аз поне така разбрах вашия въпрос. Това ли питахте наистина? А, вижте, а, искам да съм честен към комисията. Те не отговориха лошо. Но има а, разлика между а, яйцата в черупките и преработените яйца. Не знам дали биха искали да отговорят а, и за преработените яйца. Господин Хатес, благодаря. Аз исках да взема думата, защото се каза, че е, същите условия и изисквания ще въжат за внесените продукти, както и за продуктите, които се произвеждат в Европа, но искам да спомена, че имахме нужда от 40 години, за да установим тези общи условия. Сега от известно време имаме общия закон за защита на растенията. Преди това в Европа имаше много различни условия. Така че тук също трябва да намерим разумни решения. Трябва да дадем възможност на тези страни да внасят или по-скоро да изнасят за Европа. Аз говорих с мароканския министър на търговията Марокан, Марокко иска да изнася домати, а пък министрите от Испания, от Италия не са много съгласни. Мароканският министр каза, ние или имаме възможността да изнасяме за вас продукти, или ще имате беженци от нашите страни. Така че според мен хубаво е да дадем възможност на тези хора да се развиват, да имат перспективи в своите страни, да имат разумни доходи, за да могат да живеят в своята страна добре. Едно стане коментажа, Wypowiedź pana posła Dessa. Да, благодаря. Това, което каза господин Дес, показва колко много зависи от общата политика за селско стопанство и колко много нещата извън Европейския съюз а, оказват влияние върху селско-стопанската ни политика, глобализацията, миграцията. Това са също фактори, които определят нашата политика по селско стопанство. Благодаря. Mulțumesc, за Госпожа Данчила. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за дадените отговори. Благодаря и на колегите за изказванията. В заключение, правя извода, че трябва да предприеме мерки за подпомагане на економиката на Република Молдова, като вземем предвид и геополитическия контекст – мерките, които възнамеряваме да предприемем и споразумението, наистина трябва да бъдат приведени в действие. Но пък съм съгласна, точно както каза и комисията, че трябва да съществуват защитни механизми в споразуменията, за да няма несигурност и да бъдат защитавани европейските производители. Благодаря за изказванията. и очаквам предложенията ви във вид на изменения. Запрошу пан Неков. Благодаря, господин Неков. Благодаря, Чесов. А, изказаха се доста интересни мнения. Това, което каза господин Дес, че ние трябва да избираме или домати, или бежанци, също е така доста добра аналогия. Но в случая трябва да кажем, че на първо място ние трябва да защитим първо европейските земеделски производители и европейските продукти. Това е нашия приоритет. Затова ние налагаме клаузи и бариери, за да може да се развива балансирано не само Европейския съюз, но и нашите партньори, които са извън Европейския съюз. Така че пак казвам, че доклада е технически, има някои детайли, които трябва да се изчистят – и това ще го направим. Ще дадем нашите предложения на комисията и общо взето с една балансирана позиция като, като приоритет залагаме, отново повтарям, на земеделците и на нашите продукти, ние може да определим примерно какви да са квотите за Грузия и за Молдова и за други държави, които а, имат експорт на търговия към Европейския съюз. Благодаря. Jeszcze jedno zdanie pan poseł Des, panie pośle. Господин Дайс, още веднъж. Да, а, аз всъщност не исках да засегна а, защитата на потребителите. А, просто това исках да уточня. Защитата на потребителите трябва да си остане нещо важно. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w ten sposób zamykamy te dwa punkty. Благодаря. В такъв смисъл ние обсъдихме тези две точки. Е, ще следим развитието на тези въпроси, а сега преминаваме към шеста точка. Това е обмен на мнение с представители на Комисията за ветото на Русия и за въздействието му върху пазарите на плодове и зеленчуци в Европа. Това е инициатива на господин Рамон Луис Варасел Сизо. Важно е да знаем докъде е стигнала ситуацията за забраната от страна на Русия за внос на селскостопански продукти от Европа. Тази забрана предизвиква големи загуби за нашите производители. Също и по отношение на балтийските страни. Там става дума за млечните продукти, за плодовете. Плодовете са важни пък за Полша много. Но Европа има своя вътрешен пазар и изнася плодове и зеленчуци за други страни също и на юг. Но там нещата са по-различни. Опитваме се да осъзнаем и да решим проблемите в различните региони на Европа, защото те са много разнообразни. Поканихме представител на комисията, но имаме и представител от Испания, от Андалусия. Той е поканен от господин Сисо, представител на бранша производство на плодове и зеленчуци. Колегата, както разбирам, още не е тук, е, защото имаше регионални и местни избори в Испания. Имаме в Польша също избори имахме, имаме нов президент, който е депутат депутат в е, този мандат в Европейския парламент, по-скоро беше. И преди година бяхме избрани в Европейския парламент като депутати. Имаше европейски избори. И така, представителят на комисията от Генерална дирекция Агри има думата господин Шапс. Пани директор, бързо прошу. Thank you very much, uh, Chair. And... Благодаря, господин председател. Бих желал да поднеса поздравленията си за резултатите от изборите за нов президент в Полша. За нас е абсолютен императив дискусията за различните мерки, свързани с забраната, въведена от Руската федерация от 1 август 2014 година. Знаете също, че това бе проблема не само за сектора плодове и зеленчуци, но и за други отрасли, млечни продукти, свинско месо, птиче месо. И аз споменавам само няколко от всичките трите институции е, трябваше да се съгласуват е, бързо за мерки, с които да подпомогнат производителите да се приспособят към новата ситуация, която бе характеризирана с сериозен регионален ефект и е, засягаше най-различни продукти. Ябълки, круши, праскови, това са само произволни примери ние внезапно бяхме изправени с, е, бяхме изправени лице в лице с близо 100% на ефективна забрана върху нашата земеделска продукция. Смятам, че сравнително бързо успяхме да предприемем мерки в неотложен порядък. Те от юридическа гледна точка с изключителен характер, извънреден характер, бяха приети чрез актове по делегация – като целта бе тежката пазарна ситуация да бъде стабилизирана. По-специално предложихме и е, в последствие е, осъществихме мерки на ниво държави членки е, във връзка с изтегляне на продукция от пазара, промоция, извършихме изтегляне от пазара с цел безплатно разпространение – обявихме и мерки за нулева реколта. Така че просто да не допускаме навлизането на пазара на всички количества, които можеха потенциално да бъдат произведени и реализирани в Европейския съюз. Някои от мерките бяха предприяти и влязоха в действие бързо, още през лятото, а други бяха осъществени е, с оглед на времето на реколтата през 2014 година. Ако погледнем сега цифрите, близо 700 000 тона плодове и зеленчуци са били изведени от пазара, изтеглени от там. И близо 115-120 е, милиона евро – е стойността на съдействието, което бе оказано преди всичко на организациите на производители и на засегнатите от забраната производители. Искам да подчертая също, че от гледна точка на службите на комисията, много бързо се предприеха мерки за преориентиране на нашата продукция към други места в света. Да, Русия е много важна дестинация, не само за плодовете и зеленчуците, но и за местните и млечните продукти. Но мисля, че ние, комисията като цяло, много успешно намерихме други пазарни ниши. Генерална дирекция здраве е, която отговаря за санитарните и фитосанитарните въпроси и колегите от Генерална дирекция Търговия с инициативата си за пазарния достъп е, много ни помогнаха на нас в Генерална дирекция е, Земеделие, като осъществихме износ, който в миналото не сме осъществявали. Например, при ябълките намерихме Бразилия, Съединените щати като потенциални пазари, даже и Близкия изток. Успяхме да изпратим много по-големи количества от обичайните. От гледна точка на цените, да, вярно е, че цените са били по-низки, отколкото в предните години, особено за ябълките, но до някъде и за доматите и крушите. Трябва да имаме предвид обаче, че 2014 беше специфична година сама по себе си. В много региони имаше изобилна реколта, особено при сливите, ябълките и крушите има ротация – от е, една година в друга, а в Централна и Северна Европа а, е, реколтата на ябълки беше с около 10% по-висока от предишни години. Това беше допълнително осложнение за нас, е, едно допълнително предизвикателство, което трябваше да вземем предвид, за да определим най-подходящите мерки заедно с парламента и със съвета така че да преориентираме продукцията си. Още повече, като се има предвид, че за някои продукти и за някои държави членки Русия е основна дестинация за земеделската продукция. продукция. Вярно е, е, че може да се направи повече за стимулиране на вътрешното потребление. От е, статистическите данни се вижда, че е, консумацията на плодове и зеленчуци в някои държави членки спада, така че ние се опитваме сериозно да рекламираме консумацията на ябълки. Има реклами, има кампании, които ни служат да разширяваме потреблението в нашите собствени страни. Може би е, ще успеем е, да заложим и в бъдеще на тези нови дестинации, които сега открихме в тази кризисна ситуация е, и които може би нямаше да открием, ако не беше въведена руската забрана. Трябва да ви кажа, че механизмите за търговия, които използваме, са доста новаторски. Вие сте запознати с статистическите данни, които до някъде са изненадващи. Uh, е, има драстична промяна в е, износа за Беларус. Uh, uh, Това е само един пример. Мисля, че е, дори цифрите за пряка търговия с Русия да са претърпели промяна 95-99%, успяхме е, да е, стигнем е, до предишните нива или близо до предишните нива чрез износ до съседни на Русия, за съседни на Русия страни. Какъв е изводът ни от инициативите предприяти до сега? Смятам, че чрез съчетанието на различни мерки успяхме да стабилизираме поне на европейско ниво създалата се ситуация през последните 9 месеца. Не казвам, е, че е, не казвам, че сме успели 100%, особено в Централна Европа. Положението с ябълките беше доста тежко. Имахме някои е, затруднения с въвеждането на някои от мерките те не се изпълниха точно така, както първоначално бяхме планирали, но като цяло смятам, че е, допуснатите недостатъци миналата година бяха отстранени през е, първите месеци на тази година. Ако погледнете цената на ябълките в Полша, например, положението е доста обнадеждаващо, цената е сравнително висока, даже по-висока от е, цената миналата година. Вторият елемент, който е от съществено значение е, че е, службите на комисията намериха е, други места за реализация. Това разкри необходимостта и ползата от това нашата институция да е по-проактивна и да се стреми към откриване на нови пазари, особено такива, които в миналото са били затворени за нас заради санитарни и фитосанитарни мерки. Смятам, че постигнахме успех в отпадането на част от тези мерки но а, имаме и споразумение с Корея, например, което много ни помогна за успешната реализация на животински продукти. Там не реализираме толкова а, плодове и зеленчуци. Добър пример за реализация на плодове и зеленчуци е Бразилия. Бразилия няма навика да купува плодове от нас и мисля, че тук трябва да продължим да разработваме тази ниша. Най-сетне смятам, че трябва да отчетем и друг фактор. Е, помогна ни е, то, доста конкурентният е, курс на еврото спрямо долара. Така успяхме наистина конкурентно да изнесем големи качества, големи количества, което бе доста обнадеждаващо в сравнение с предходни години. Наистина имахме рекордна реколта през 2014 година, особено за ябълките и трябваше цялото това количество да бъде плани... Плани... пласирано. Сега по отношение на перспективите за тази година, ротацията е, може би ще ни е, помогне. Аз е, и в собствената си градина Виждам, че тази година ябълките не цъфтят толкова добре, колкото миналата година. Обаче, разбира се, моята градина не е показателна за състоянието на земеделието в целия съюз. Е, за, не... за нектарините и за прасковите има малка разлика в сравнение с ситуацията от миналата година, така че не очакваме е, там да настъпи някаква драстична промяна в равнището на производството, в неговия обмен и обем. Но както знаете, е, много зависи от времето. Нека да стискаме палци, нека времето остане добро и възнагради усилията на нашите замеделци. Благодаря, господин председател. Choć często му mówią, че як са добре плани, то вседи е кризис. Значи, общо взето селскостопанските производители разчитат не само на пазарната обстановка, а и на атмосферните условия, това е ясно. Ще дам думата на Естер Гомес, заместник председателка на Сдружението на градинарите, овощарите Испания. Имате 5 минути на разположение, госпожо, и е, е, ви моля да се подготвите и е, за въпросите, е, които ще дам възможност да бъдат зададени в последствие. Имаме ограничено време, а е, презентацията, иллюстрациите, които ще вижте на екрана, са разпространени в печатна форма на вниманието на всички ви. Благодаря. Благодаря на комисията по селското стопанство на Европейския парламент за възможността, която ми се отдава е, да ви запозная с изключително сериозните проблеми, пред които сме изправени. Тук е, говоря от името на всички испански производители, но Проблемът засяга в еднаква степен и е, нашите италиански и френски колеги, които през последните, особено миналата година, редовно на свои форуми е, обсъждат положението. Не, просто казвам, господин председател, И в отговор на изявлението на комисията, бихме искали да стане ясно, че за костилковите плодове нямахме, не сме имали до сега възможност да навлезем на нови пазари. За една година просто е невъзможно да се осъществи такъв обрат потреблението в Европейския съюз във всеки случай не нараства, а вероятно и намалява. На лице свръхпредлагане в рамките на общата организация на пазара. Повечето от доходите на производителите почти изцяло зависят от реализацията на произведената от тях продукция. Ако вземете испанския случай, Е, знаете, тези производители нямат право да получават преки плащания. Т.е. те изцяло зависят от постъпленията от пазара. Lo lamento, hay un problema con la presentación. Lo siento. Quería decir que las exportaciones eh, de fruta y, y hortalizas, por ejemplo, en el caso español, al resto de los países no. Значи износът на плодове и зеленчуци от Испания не, не, не, не се възстанови всъщност. Това, което загубихме от а, руския пазар, не можахме да, да компенсираме чрез нарастване на износа към други страни и 2015 не е по-различно от миналата. 2014 година. Наблюдава се остър спад в е, износа на праскови нектарини И нашите производители са засегнати от е, конюнктура, за която нямат каквато си да било вина. Проблемът не се посреща с е, някаква насрещна, противовесна стратегия. Чисто и просто е, износът е забранен, и а, продукт по продукт, страна по страна, фактически а, а, пазарните възможности се ограничават. А, а, руската страна, е, естествено, а, се договаря отделно с отделните страни и, по отделни продукти и фактически не, не може да се постигне едно общо решение. Ето, вижте, година по година, първо три месече на 2014 към 2015, катастрофален, скандален спад на, на цените за, за сливите, за прасковите нектарините и а, колегите от Франция и Италия са в точно същото положение и аз бих искал да э, изразя крайното си неудовлетворение от това положение и от а, э, стратегията, която се възприема по отношение на третите страни. За нас последиците са изключително тежки. Ние не можем всъщност да се справим И спад също така има и в реализацията на продукция за плодови сокове. Извинявайте, господин председател, дайте ми още една-две минути, тъй като така ще мога да стигна до своето послание. Не, нали, знаете, естествено, е, свърхпродукцията, която не може да бъде продадена в пресно състояние, е, е, може да се, да се преработи в плодови сокове, да се реализира чрез благотворителни организации за, за социално слаби и прочие хора в неравностойно положение. Това е много добро решение. е просто сериозни количества продукция е, за прасковите от миналото лято. Е, е, имахме възможност да реализираме до, до, до коледа, тъй като вече преработената продукция се съхранява и по-лесно. Това, това, например, това е един добър вариант да се компенсират загубите от продажба на прясната продукция. И разбира се, Европейски съюз би трябвало да популяризира. Е, разбира се, е, преди всичко трябва да се гарантират е, санитарните изисквания, да се опазват и, и природните условия, особено в южната част на Европа, където овощарството фактически е единственото препитание предвид, знаете, климатичните условия. Да, благодаря. Ние ценим това, че от самите производители можем да научим важна, такава наистина важна информация. Десетима са се записали междувременно за изказване. Предвид ограниченото време не мога да дам повече от минута на всеки от вас. Господин Глезос има думата първо. Руското ембарго. Е, има големи последствия за нас ние се намираме в един вид е, битка с е, Русия. И, и кой ще спечели, чия нагласа ще успее да спечели? За нас е, ситуацията е катастрофална. Няма не можахме да нямаше обещетение, не можахме да използваме тези плодове за преработка. Аз съм от 30 години в политиката и трябва да кажа, че политиката спрямо Гърция се влушава непрекъснато. Много от селскостопанските продукти се отхвърлят от Гърция. И аз питах, добре, какво искате, какво искате от страната? Искате да направите Гърция един огромен хотел, така ли? Това беше и е било винаги отношението към Гърция. Але то теж важно. Bardzo... Е. Да, и това е важно, и, и туризмът е важен. Господин Есером. Мерси. Благодаря. Много, много интересна тема, на която нашата комисия нееднократно се връща. Просто година след наложеното руско ембарго, проблемите, сегашното положение на нещата е, е буди крайно безпокойство и проблемите засягат не само плодовете и зеленчуците. Видяхме и, и в млекопроизводството, в месопроизводството, говеждо, свинско и прочие. И два въпроса от спешен характер поражда всичко това. Първо, е, възможно ли е, господин председател, е, да чуем от е, комисията дали руската страна е запозната вече е, е, с е, условията, които биха могли да се приемат за премахване на ембаргото. И също така комисията да каже какво прави за съвършенстването на механизмите за противодействие на криза в подкрепа на производителите, когато продажните цени не достигат себестойността на продукцията. Merci, господин президент. До сон експозиция. Следващият, е, господин председател, в е, експозето си е, комисията говори най-малко за ябълки. Ябълките, знаете, лесно се съхраняват, лагеруват на хладно. Големият проблем е за бързо развалящите се летни плодове, които вече са на пазара и които по никакъв начин не могат да бъдат съхранявани, ако вземем праскови, череши, кайси и така нататък. А що се отнася до евентуално нови потенциални пазари, какви действия е предприела комисията, за да облегчи достъпа на производителите до такива евентуално нови пазари? Заповядайте. Максимално да се оплътня времето за говорене, като почна така, че представителя на комисията е много положителен. Но нека следващия път, когато аз отида да говоря с асоциациите, аз не знам тази положителност как да я предавам, както изглежда във вашите очи. България, ще ви дам пример с нея, тя успя да си пласира продукцията преди забраната от 1 август, тъй като плодовете и зеленчуците са стока, които се пласират преди това на пазара на, на труда. Субсидиите свършиха на принципа пръв по ред, пръв по право и много от българските производители въобще не успяха да се възползват. Сега на този етап идва и реда на млечните квоти. Паднаха млечните квоти, предложените от комисията мерки не достигнаха много производители в България. И тук има вече два конкретни въпроса. Предлагат ли се нови мерки, които да, да са насочени към млекопроизводителите или самите европейски производители трябва сами да се оправят в тази ситуация, от една страна, и от друга по време на Зелената седмица, това ми е втория въпрос, по време на Зелената седмица в Берлин имаше разговори между главна дирекция здравеопазване и от представители на Руската федерация за отпадане на някои продукти от руското ембарго. Имате ли повече информация дали, има, дали някои продукти са отпаднали? Благодаря. Dziękuję пани poseł благодаря. Аз искам да благодаря на комисията за изявлението, но смятам, че в някои региони имаше определени проблеми. В определени региони имаше голямо колебание на цените. Е, би било хубаво, ако може да изнасяме повече за Бразилия и за други страни. А, въпросът е обаче каква е цената на тези стоки. Има и валутни колебания, е, които са положителни за нас. Имам предвид колебанията между долара и еврото. Това е добре, но е, сега се сещам за доклада за млякото и а, свинското месо. Ще получим ли допълнителни данни за а, тези продукти? И на следващо място, програмата за плодове и зеленчуци в училищата. Знаете ли какво количество плодове и зеленчуци се дава за училищата? Ja, danke, Herr thank you. Благодаря на комисията за този доклад, но мисля, че комисията си е поставила розовите очила до известна степен, защото тази година е, малко са у нези производители, които са на печалба. Ситуацията с Русия е такава каквато е, но в момента имаме наистина много добър курс спрямо от долара, но имаме големи проблеми с износа към щатите. Моят въпрос към комисията е, прави ли, прави ли комисията нещо по отношение на това да получи по-добри условия за износ на щатските пазари. Мисля, че в тази фаза това е най-разумният изход. Dziękuję. Przed czasem, panie pośle, bardzo dziękuję. Благодаря. Господин Бода. Domnule președinte, din păcate nu este prima dată când asistăm la... Съжаление, не за пръв път ставаме свидетели на такъв подход. Прекрасни думи наистина от страна на комисията а производителите казват нещо съвсем различно. Така меко казано. И откъде ги взима тези данни комисията, да е така оптимистично настроена? Производителите имат сериозни проблеми. И аз бих помолил комисията да погледне и към други пазари, пострадали от руското ембарго. Да ви дам пример от Румъния. Плодовете и зеленчуците, дори ябълките този пазар бе залят у нас с продукция от други европейски страни, която е субсидирана. И съответно цените на този внос от същия Европейски съюз в Румъния са много по-низки, отколкото на местната румънска продукция. Съответно нашите производители не можаха да пласират. Комисията просто би трябвало да търси нови пазари. Това е единствената альтернатива. Руското ембарго няма да си отиде скоро. Köszönöm a szót, tisztelt jelenlév. Благодаря. Orosz embargó miatti harmadik körös Искам да уточня следното, а именно руското ембарго ни кара а, Румъния, Словения, Харватия, Чехия, Унгария а, кара ни да молим за обещетение. За момента това не беше възможно. Искам да помоля да комисията да каже кога това обещетение наистина ще се получи. Благодаря. Явно имаше проблем с английския превод. Моля колегите да устранят проблема. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moje е, pitanje bi se odnosilo благодаря, господин председател. Аз е, бих искала да задам същия въпрос, е, като току-що зададения от е, колегата Ердош. Защо харватските производители на плодове нямаха достъп до третия кръг плащания, компенсационни плащания? И ако, вземем мандарини, ябълки и прочее. Какво смята да направи Европейската комисия тази година? Фактически няма подобрение на положението след като е, възникна е, руското ембарго. Нашите производители не ползват каквито и да било компенсационни мерки. Благодаря. Малко съм объркан на кого всъщност му пука в Русия за санкциите, които им налагаме на Русия? Е, ръководството на страната едва ли е, го е еня какво прави Европейският съюз. И фактически единствените пострадали от е, тези санкции са обикновените хора, ако щете хората на дъното, както в Европейския съюз, така и в Русия. Ирландия е засегната на стоеност 230 милиона е, евро е, пропуснати приходи от търговията. И като налагаме санкции наляво и надясно на, на Русия, на Китай, на Саудитска Арабия, защото не спазвали правата на човека и какво ли не, питам се кога най-накрая ще възприемем последователен подход. Фактически страдат най-невинните, хората в най-неравностойно положение и не би трябвало да ги правим заложници на политическите си съображения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Позвете ми още веднъж да кажа Está también el ejemplo de la leche, que aquí se ha dicho, carne de vacuno, нали, За, за тежкото положение на, на европейските селски стопани и тук да оставим на страна плодовете и зеленчуците, млякото, месото, това са експортни отрасли и, и те естествено са а, е, засегнати от а, е, е, ембаргото, от, от, от тежката конюнктура. Става въпрос за хиляди производители. Е, е, и е, също така, тук големите политически групи в Европейския парламент би следвало да започнат един нов дебат за общата селскостопанска политика на Европейския съюз с фокус, насоченост към вътрешния, към общия пазар. Господин Деск тук напусна залата, но той каза, че видите ли трябва да, да избираме между доматите или иммиграцията т.е. Е, е, между сключване на споразумение за свободна търговия с трета страна и наплива на иммигранти от нея. Е, оказва се обаче, че споразумението за свободна търговия не е панацея и още повече е в разрез с интересите на нашите собствени производители. И така всички колеги вече се изказаха, които искаха думата. Искам да помоля представителите на комисията да отговорят на въпросите. При някои въпроси ще помолим за писмен отговор. Защото колегите искаха някои задълбочени подробности. Благодаря, имате думата. Thank you, Chairman. And, um, Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. В устния си отговор е, е, давам си сметка за напредналото време по вашия дневен ред. Само да напомня. Миналото лято имаше криза. Приложихме инструментариума по 219 член за действия при е, извънредни ситуации и с четири акта по делегация е, тогава е, смятам направихме всичко възможно предвид обстоятелствата. Ситуацията, на която сме свидетели по-настояще, не е напълно удовлетворяваща, разбира се, като вземем от краставиците до до черешите, от, от прасковите до ябълките, нещата не могат е, да бъдат еднакви и аз е, е, наистина си давам сметка за затрудненията. В опитите ни да удовлетворим всички. Независимо от това, по-настоящем пазарите, поне според нас, не са в криза второ място, е, това бе казано неведнъж, губим вътрешно потребление в Европа. И трябва да противодействаме на този спад на вътрешното европейско потребление на плодове и зеленчуци. Напълно съм съгласен с онези от вас, е, които акцентираха върху вътрешния пазар, именно е, за благосъстоянието на нашите производители. И вече въпроса за третите страни. Третите страни са важни като експортни дестинации, е, както е, за всички производители, всъщност така и за онези, които традиционно насочват усилията си към руския пазар. Знаете, руския пазар е, никога не е бил лесен. И далеч не за пръв път нашите производители са изправени пред ограничителни мерки от страна на Русия – ето защо ние умоляваме да се търси диверсификация на трети пазари, на пазари на други трети страни, не на последно място, по-цивилизовани, ако щете, пазари на трети страни. Освен това, би трябвало да се хвърли едно око върху програмите, които действат за стимулиране на, на реализацията в трети страни. Има, има сериозен пакет от стимули, за изнасяне на, на други трети пазари, т.е. Е, не само на руския, които е, биха представлявали интереси. И на четвърто място е, отново да акцентираме върху сътрудничеството между различните генерални дирекции на Европейската комисия, здравеопазване, селско стопанство, е, и търговия, които наистина, наистина се координират в усилията си, за да прокарат, е, проправят е, път на европейската продукция към световните пазари. И ние винаги сме на ваше разположение, нека в заключение да кажа, когато се нуждаете от наше становище. Благодаря. Да, ще следим по-нататък пазарите и влиянието на ембаргото върху тях. Преди лятната вакансия със сигурност ще говорим още веднъж по темата. Много са залозите тук, особено като се има предвид ниското, ниски жизнен стандарт в някои държави членки. Е, засегнате вътрешният пазар, но наистина е, хубаво е да се мисли за откриването на нови пазари. Комисията, производителите, правителствата са положили усилия в тази насока. Това бе казано, ще има промени в ориентацията. Добре. И така с това приключваме разискванията по тази точка. Във всички случаи ще говорим по този въпрос още веднъж. Трябва да има интервенция, трябва да има наблюдение на пазарите. И така, ще продължим в 3 часа с публичната част от заседанието. Сега ще има заседание на координаторите през закрити врата. Правим 3 минути почивка. Благодаря